przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, wznawiam. Уважаеми колеги, разполагате с протокола от предишното заседание. Имате ли бележки по тях? Изглежда, че няма бележки. Считаме, че не е прият протоколът. Точ... Следващата точка от дневния ред е, е декларация на председателят на Европейската комисия за економическото управление в Европейския съюз и еврозоната и надзор над националните бюджети. Имате думата, господин Барозо. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, економическото управление е изключително важно за бъдещето на Европейския съюз. Когато председателят Делор изрази нуждата за добро координиране на економическата политика през 1993 година, много от държавите членки отказаха това да стане. Този въпрос беше поставен от първата комисия, която имах честа да ръководя по повод на 10-та годишна от Европейския валутен и съюз. Но отново никой не се вслуша в този апел. Оли Рен обсъди този въпрос по време на изслушването си в комисията. Комисията реши да представи предложения за укрепване на економическото управление в Европейския съюз и в частност в еврозоната. За съжаление, ние се оказахме прави. Това беше доказано от кризата. Сега са на лице условията да применим към истинско економическо управление в Европейския съюз. Комисията изготви на 12 май предложения, които а, са свързани с разисквания в Европейския парламент, както и с работата на работната група, ръководена а, от а, и под председателство на председателя на Европейския съвет. Ние трябва да продължим да поддържаме натрупаната енерция. И миналата седмица Европейската комисия прие редица мерки за транспониране на законодателски ни мерки, за да могат те да влязат в сила през 2011 година. Тези предложения се базират на идеята, че трябва да предприемем незабавни мерки. Не става дума да се ограничаваме ние трябва да осъзнаваме възможностите, които са ни предоставени чрез Лисабонския договор, които трябва да бъдат и цяло оползотворени. Гражданите на Европа, бизнеса, економиката изискват от нас да правим нужните, поемаме нужната инициатива. Ние имаме такава отговорност. Економическата криза постави Европейския съюз пред редица изпитания – засилването на економическото управление е само един аспект от реакцията на Европейския съюз на кризата. Тази реакция също включваше и други измерения цялостна реформа на регулирането на финансовите пазари, както и предложение за нова архитектура на надзорните органи в Европа. И, както казах тази сутрин, в идните дни предстои постигането на споразумението. Надяваме се, че тези нови органи ще могат да задействат началото на 2011. Така Европа ще бъде начало в изпълнение на ангажиментите поети в рамките на Г20. Мерките за гарантиране на финансовата стабилност първо чрез гръцката програма, както и чрез механизма за цялата еврозона. И на последно място програмата за растеж и работни места и структурни реформи, включена в стратегия Европейски съюз 2020. Ние имаме холистичен подход към кризата, да стабилизираме, да консолидизираме, да модернизираме, да подготвим пазарната економика за по-добро бъдеще на нашите граждани. Сега нашия фокус е върху економическото управление. През последните месеци стана ясно, че трябва да се зададем въпроса дали економическото управление гарантира нужната фискална стабилност. Имаме разпоредби на договора, които ни позволяват да предприемем действия, както институции, които го направят. Ние сме изправени пред реален риск, ние му се противопоставяхме. Сега трябва да запълним преслените, които установихме, че съществуват и да не допускаме подобни неща да възникват в бъдеще. Идеите, които бяха очертани в съобщението на комисията от 12 май, са в този посока. На 30 е, юни имаше ново съобщение на комисията. Сега преминаваме към оперативната фаза. В началото на септември комисията ще представи законодателно предложение. Ние се възползваме от работата, свършена в Европейския съвет, работната група председателствана от председател на Европейския съвет, както и работа на този парламент. Ние трябва да надграждаме над набраната инерция, за да преминем към бързото приемане на законодателни предложения. Подхода ни към економическото управление е да имаме правила, които са по-цялостни, по-ефикасни. Сегашният договор ни предоставя много възможности за действие и аз съм убеден, че общностният метод отново ще ни предостави верният отговор. Ние се нуждаем от по-силен режим за надзор, което означава режим, който е по-строг, по-всеобхватен, който обхваща бюджетни, макроекономически и структурни политики. Режим, който осъзнава реалностите, и особеностите на всяка държава членка. Режим, който отвърж... показва вземаната зависимост в европейските економики. Какво означава това в детайли? На първо място ние се нуждаем от повече координация. Ключът към това е европейското полугодие, което ще засили европейският прозрачност и ще из... създаде възможност за екса-анте контрол в държавите членки. Държавите членки ще представят едновременно програмите си за стабилност и сближаване и националните програми за реформи, така че ние ще можем да ги обсъдим. Разбира се, те ще могат да приемат бюджетите си в съответствие с националните конституционни процедури, които въжат за бюджетите. Освен това, ние разработваме един по-добър инструментариум за налагане на санкции и за предоставяне на поощрения. Ние трябва да отчитаме не само дефицитните като критерии, но и други въпроси, свързани с конкурентоспособността на ефективните санкции. Разбира се, за тези, които не трябва да се прилагат, тъй като те създават стимули за прилагане. Но за да стане това, правилата трябва да бъдат достатъчно строги за да бъдат такова уважение. Ние се нуждаем от строга система, но това няма да доведе до подобряване на економическото управление. Ако държавите членки не съблюдават общо договорените правила, тогава те трябва да са готови обаче да поемат последиците. Това означава, че санкциите трябва да бъдат така изготвени, че да се отнасят в еднаква сила за всички държави членки. Парламентът може да бъде сигурен, че Европейската комисия ще направи всичко по силите и това да бъде точно така. Що се отнася до финансовите санкции, ние ще ги базираме върху европейския бюджет. Всички държави членки в бъдеще са изправени пред риска да загубят средства от европейския бюджет, ако имат непрекъснато изпълнение и спазване на правилата. Прилагането на правилата трябва да бъде квази автоматично, що се отнася до корективния механизъм на пакта за стабилност и растеж. Също времето, в което се случва всичко това е важно. Ние не трябва да изпадаме в пропаста, в клопката, да а, не прилагаме нужните а, превентивни мерки, защото превентивните мерки са много по-ефективни от последващите действия. Ние се нуждаем от а, механизми, които да ни позволяват да действаме в така наречените добри времена. А, още по-строги са мерките по отношение на еврозоната. Освен това, надзора трябва да не се ограничава само до фискалната политика. Такъв тесен поглед не действа както се оказа. Дисбалансите отслабват Европейския съюз и частно с еврозоната. Един цялостен набор от критерии трябва да бъде разработен, съчетан с нужните коригиращи мерки и механизми за тяхното прилагане. Освен това, структурните реформи, иновациите, търговията трябва да бъдат развивани, за да създават работни места и растеж в Европейския съюз. За това става дума в стратегия Европейския съюз 2020. Европейския съвет я прие. Сега трябва да направим така, че националните европейски политики са в съзвучие и създават добри възможности за стимулиране на растежа във всички части на Европа. Ние се нуждаем от прозрачен, силен надзор на финансовите пазари. Необходимо е да се предприемат нужните реформи в най-скоро време. Това са исторически реформи. Те са отговор на предизвикателствата, пред които е изправена единната валута в Европа, те имат също силен ефект върху глобалните финансови пазари. Дошъл е моментът е, Европейският економически военен съюз да разполага с инструментите, за да функционира добре и да буди доверие. Това, което е заложено на карта, е бъдещето на еврото и в известен смисъл и е, бъдещето на европейския ни проект. За да направим всичко това възможно, ние трябва да работим неотклонно за промяната и че предлаганите промени в економическото управление да не са повторени на старото, да бъдат изцяло нови. Структурните реформи, управлението трябва да бъде една последователна система в рамките на економическия валутен съюз с общи цели структурни фондове, бюджетен назор и реформи, които са предвидени в стратегия Европейския съюз 2020. Това е стратегия за Европейския съюз. Това не е само надграждане на различни стратегии. Това е реална економическа стратегия за Европа. Но ние можем да имаме економическа стратегия за Европа, ако имаме истинска европейска система за економическо управление. Но Системата за санкции и поощрения трябва да отразява и отговорностите на държавите членки. Те вече са приели единната вазу, валута с, а, с съблюдаване с а, съществуващата рамка. И тези страни имат а, едно общо блако, наречено еврото. Не е приемливо недоброто поведение на някой да поставят под риск всички останали. Аз съм убеден, че това предложение ще създаде повече последователност в економиката на Европейския съюз, като запази специфичните страни на унеси държави членики, които са членки на еврозоната, като се зачитат също и правата на унези, които не, все още не членуват в еврозоната. Ние се нуждаем от амбициозност, от смелост, Предложенията на Европейската комисия отправят силно послание в Европейския съюз и в световен мащаб, че ние сме на нивото на задачите, които са пред нас. Ние трябва да работим последователно, чрез засилено сътрудничество и да работим по тези предложения с взаимно доверие, защото става дума за бъдещето ни бъдеще. Всички наши партньори в света трябва да разберат, че ние ще направим всичко, което е необходимо, за да гарантираме стабилността на еврото и на нашата економика като цяло. Трябва да отстояваме общите интереси на Европа и нейните граждани. Ние сме убедени, че тези предложения са верния път напред за Европа. Благодаря ви за вниманието. E, Благодаря, господин председател, за това, че ни въведохте е, в е, темата със своята декларация. Сега от името на политическите групи започваме с изказванията. Ще дам думата на госпожа Лортман Кол от името на НП. Благодаря, господин Барозо, господин Арен. Вашите, вашият принос е важен за укрепването на економическата стабилност в Европа. Добре е, че проявявате активност, а не чакате да действате след събитията. ЕНП следи вашите предложения. Искаме да работим заедно, така че те да бъдат осъществени. Ще спомогнем за засилване на подхода към един общностен подход, не по-голяма роля, но по-единна роля единен подход на комисията, съвета и парламента. ЕНП смята, че това са факти необходими а, за осъществяването на внасените от вас законодателни предложения. Изразяваме подкрепата си за европейското полугодие, за националните а, планове за действие, които да се координират. Това е необходимо, за да повишим конкурентоспособността на нашите държави членки. Така ще създадем благосостояние и успех за тях. Нужни са и мерки за засилване на пакта за а, стабилност и растеж а, това означава и санкции, разбира се. Много голяма степен нашият успех ще зависи от това как ще се изготвят детайлите на тази програма. Холандският футболен отбор например, не печели с думи, а с дела. А именно дела са нужни и на Европейския парламент, когато говорим за укрепване на европейската економика на законодателство за финансов надзор. Съветът подкрепи доклада на Жак Деларосиер, но сега това трябва да се превърне в реални действия. Необходими са реални правомощия на тези надзорни органи. Съветът трябва да действа също. Парламентът ще гласива утре, но в съвета също трябва да се работи така, че на Екофин този месец да се постигне съгласие. Що се отнася до правомощията на новите надзорни органи? Нашите действия са не само в наш собствен интерес, а в интерес предимно на нашите граждани и ще се радваме да продължим да работим с вас в това отношение. Благодаря. Сега от името на социалистите и демократите колегата Стивен Хюс. Имате думата. Благодаря много, господин председател. Господин е, председател брос, господин комисар Рен, няма баланс във вашето предложение. Тук говорим за постигане на е, добър растеж и, е, добра, и висока заетост. Но тези мерки, които се предлагат, ще доведат до дълъг период на висока безработица и слаб растеж. Мисля, че сте избрали един път, по който се плаща твърде висока цена, цената на социалното изключване. Има качествен скоп в европейската економическа политика и нейното управление. Но това трябва да доведе до балансиран политически дневен ред, в който се комбинират фискалната ефективност и социалната справедливост. Оставихте на страна някои важни въпроси, които биха довели до качествен скоп. Идеята тук би била по-скоро да има по-диференциран план, а не един късоглед план, който да може да пасне на всички. Днес целта ни е да се намалят дефицитите, но това е за сметка на работните места как да можем е, да, как тогава да финансираме стратегията за 2020 година. А, говорим за е, данъци върху финансовите транзакции. Необходим са ни предложения от комисията за това как да се премахне данъчната тежест върху труда. Надявам се, че ще преобмислите предложенията и през есента ще се върнете тук с по-балансирани предложения. Благодаря от е, името на групата. А да давам думата на господин Кифер Хофштан, председател. Господин председател, най-напред е, искам да кажа, че аз е, Приветства начина по който представите пакета, който предлага комисията. По мое мнение, на базата на вашите инициативи трябва да се предприемат действия да се представи този документ на съвета в Европейския парламент. За това става дума в Европейския съюз. Комисията има правото да приеме инициатива тя трябва да направи предложение пред останалите институции. В този пакет, пакет обаче, господин председателю, въпроса опира до това, кой ще управлява, дали ще бъдат държавите членки, съвета или общностите и институции, Европейската Централна банка, Европейската комисия. Що се отнася до ЕЦБ, считаме, че органите на общността трябва да са водещи, тъй като държавите членки не могат да се самонаблюдават. Това не действаше в миналото, няма да действа и в бъдеще. Що се отнася до санкциите, да, санкции трябва да има, но това е само една от, един от аспектите, когато става дума за пакта за стабилност и растеж. Трябва да гарантираме също конкурентоспособност, структурни реформи, развитие на економиката. Трябва да има санкции, които да са предвидени и бих искал държавите членки да бъдат по-последователни в своя подход. Те настояват за санкции в пакета, но когато говорим за санкции в стратегия 2020 или по отношение на конкурентоспособността, те проявяват неохота, а санкциите трябва да се прилагат повсеместно. На следващо място освен това, трябва да помислим за стратегия за економически растеж. Не можем само да казваме, намалихме дефицитите, аз съм бил министър на финансите и ми харесва намаляването на дефицита, но като оставим това на страна, ние се нуждаем и от политика за економически растеж. И единствената институция, която може да направи това, е Европейският е, Европейската комисия, тъй като може да се финансират инфраструктурни проекти, това е записано и в доклада на Монти. Именно в тази посока трябва да са предложенията на комисията не само за намаляване на дефиците, което е важно в рамките на пакта за стабилност, е, но ние се нуждаеме и от добра стратегия за економически растеж, за да не изпаднем в стагнация, каквато се наблюдава от години в Япония. Мисля, че трябваше да се направи нужното още преди една година и това да се оповести публично, за да се осигури публично финансиране. Не може да се постигне съгласие с Европейския парламент, освен ако държавите членки не приемат, че европейските органи ще са тези, които ще имат последната дума в случай на конфликт. Това беше отправната точка в предложението на комисията. Държавата, държавите членки все още не са разбрали това послание, господин председател, и те трябва да приемат този факт, иначе няма да има споразумение. Председателят на парламента. Искам, не <laughs> иска да ви прекъсвам, господин Стат, но речта ви беше малко по-дълга, отколкото беше предвидено. Колегата Гиголт от групата на Зелените има думата. Благодаря за изложението, на, което направихте на съобщението на комисията. Стана ясно, струваме се. Колеги, трябва да сме много внимателни. Намираме се в изключително трудна ситуация. Не бива да се продължава както до сега. Това означава, десницата казва, бюджетните дефицити и конкурентността способността, там са проблемите. Левицата казва, има риск от затягането на коланите. Мисля, че това няма да ни изведе от сегашното положение. За да отчетете дължимото на а, това съобщение, трябва да видите, че в него има напредък. Напредък има по отношение на бюджетната координация. Казва се, че дисбалансите трябва ясно и отчетливо да се посочват. Това до сега бе невъзможно. Това е напредък. Ако държавите не си вършат а, задълженията, ще има и наказания. В време обаче остават някои празни места. Това не бива да го допускаме. Не е добре нито за нас, нито за гражданите ни за да имаме економическо управление, трябва да говорим за данъци. Има данъчни убежища. Големи области от економическата дейност не са обект на данъчно облагане. А, имаме а, е, при използване на данъчната политика с а, цел конкурентност. Това не бива да се допуска а, да остава а, а, необсъждано. Трябва да направим така, че нашата политика да е антициклична, за да може да се е, за да се преодоляват е, кризи. Когато говорим за бюджет, има държави, които имат дефицит, а други, които са с свръх и излишък. А още не е ясно казано, че всеки всяка от страните, от едната или другата група си има свой принос за случващото се. Искам да обърнем поглед към корена на кризата преди да решаваме едностранчиво. Гражданите искат цялостни решения. Благодаря. Кей Свинбърн от консерваторите и реформистите. Благодаря, господин председател. Економическото управление и трансграничните правила за управление на економиката са мерки предложени след финансовата криза. За всички тези области трябва да осигурим силна а, и устойчива си, а, структура и то възможно най-бързо. За тази цел са ни необходими общи правила. Трябва държавите членки да са подотчетни за своето управление и за финансовите реформи. Необходим е консенсус за това, че е, резултатите, които се търсят, трябва да се прилагат във всички държави членки и всички е, правила трябва да се спазват. Приложението трябва да е аполитично и трябва да се прилага от професионалисти. За тази цел е, трябва да е съвсем ясно, че надзорните органи, особено Европейският съвет за системен риск са изключително необходими. В Европа определихме области, в които могат да се въведат правила за попълване на пропуските в регулаторната рамка. приемането на правила за финансите в Европейския съюз според много е твърде напредничаво. Според мен, е, ако обаче, ако успеем да създадем една добра рамка, тя трябва да помогне за сигурността на финансовата система и може е, да стане добър начин за осигуряване на добро финансиране на финансовите пазари. За тази цел обаче новите органи трябва да работят ефективно и да си сътрудничат с националните надзорни органи. Именно заради това водим много дискусии за най-добрата им структура и е, най-добрия е, начин те да се управляват. Това е дискусията, а не дали има повече или по-малко Европа. И се надявам, че живот и здраве скоро ще стигнем до една глобална финансова система, нещо, което ще бъде много добре за нашата економика. Благодаря много. Колегата Биски има думата от е, Обединената левица. Благодаря, господин председател. През последните седмици комисията предприе действия за спасяването на еврото, излезе със стратегия 2020 за предотвратяване на кризи, за спасяване на банки, за социални съкръщения. сега имаме на масата предложения за реформа на пакта на стабилност и растеж. но виждаме, че нещата вървят в грешната посока. Комисията, както и работната група на Ван Румпой, не искат да се промени по същество пакта, а просто да се подсилят санкциите. Комисията и съветът призовават сега за повече контрол, за повече санкции за страните с висок дефицит. Но това не действаше в миналото. Ние а, сме доволни, че най-лошите предложения за санкции срещу страните в дефицит не бяха прияти. Необходимо е да се работи за консолидиране на финансовите пазари. Ние ще работим в тази посока. Европейския съвет трябва да предприеме действия. Пакта за стабилност и растеж няма толкова проблеми с а, а, реформирането на дефицитите а, и мастриските критерии, свързани с задлъжналостта. Защото ако това може да доведе до намаляване допълнително на растежа в Европейския съюз. Дисбалансите в Европейския съюз трябва да бъдат отстранени, защото именно те създават възможности за спекулантите. Освен това, трябва да се откажем от агресивните си стратегии за износ, които разрушават економиките на други страни. Пакта за стабилност и растеж трябва да включва критерии като безработица, намаляване на бедността. Не се нуждаем просто от козметични действия, а от задълбочена реформа. Готфри Блум за Европа за свобода и демокрация. Господин председател, господа комисари, ако мога да ви нарека тримата амигос. миналия път ви се наложи да изхвърчите, няма, няма, имахте някаква друга задача и пропуснахте моите мъдри слова човек направо му домилява за вас, но и сами сте си виновни. Този експеримент с общата валута, което се е чист и просто експеримент, който се е обречен да се провали. Мисля, че още 90-те години един професор от Кембридж обясни защо това никога не може да се стане така, както си го представите. Сега се оставя, че още тогава аз съм бил прав. Та, тогава още имаше греш, грешки в правилата. А, вие приветствахте всяка а, економика, която бе не а, а, подготвена, не може да функционира, както казва, включително и а, Гърция и после сега се вайкате. Аз е, е изобщо не съм очуден. Едва сега се усетихте, че е, Гърция фалирала. Това просто не е честно. Ние аз още тогава участвах в тези надавания и купувахме облигации за 10, на, 10, на маржин 10 точки и те веднага падаха на 5. Е, не беше изобщо трудно. А сега какво гледаме? А, същото нещо. Купуват а, е, а, е, големите банки, буклучавите облигации, препакетират ги и вие се надявате, че просто така ще се откажат. Ако искате да се измъкнем от тази каша, съберете централните банки и карайте ги да хванат а, юздите на търговските банки, защото те са не решение, а проблем. Благодаря, госпожа Марин Люпен, независима. Еврозаната се сблъсква с огромен спад, най-низкия растеж на света, висока безработица и спад на конкурентоспособността. Много тежки проблеми са това. очевидно е, че Гърция вече е повлияна, Испания, Португалия, Италия и Франция ще са следващите и ще обедне населението в тези страни. Говорим за хармонизиране на Европейския съюз, но на практика се оказва, че Европейския съюз върви към ръба на пропаста. Виждаме трагедията, как се случва пред очите ни. Тук а, говорим за една тоталитарна валутна единица, която е наложена насилство на държавите членки. Как можем да обясним, обясним това, че Испания, която имаше бюджетен излишък от над 12% през 2007 година, сега има 12% дефицит. Това е нещо безпредседентно, свързано с спекулациите с жилищата, а сега навсякъде из Испания е пълно с празни жилища. Виждаме навсякъде скандали, които ни карат да нахр... настръхнем. Оказва се, че във всичко сте се провалили. Европейският съюз се опитва в момента да а, получи предварителен контрол върху бюджетите, но това няма да реши нещата. Господин председател, имате думата за заключителни коментари в нашия дебат. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на някои конкретните въпроси на Корин Бартман Кул. Благодаря за вашата подкрепа. Всъщност ние считаме, че ще засилим надежността на пакта за стабилност и растеж, както и на европейския проект като цяло. И считаме, че парламента трябва да бъде тясно свързан с всички тези усилия. Последният Европейски съвет, на който присъства и председателя Бузек, аз подчертах, че парламентът трябва да бъде информиран за напредъка в разискванията по бъдещето економическо управление на Европа. Някои от безпокойствата, изразен господин Юс и господин Биски трябва да бъдат взети предвид, но считам, че нашето предложение всъщност отчита вашите безпокойства. Това, което е ново в предложението ни е, е че пакта за стабилност и растеж не се счита за а, цял, всичко, което е възможно. Трябва да се направи анализ на прилагането на мерките, в рамките на пакта за стабилност и растеж и на макроекономическите баланси, както и разминаванията в конкурентоспособността, така че ние имаме един цялостен подход, разглеждаме не само макроекономическите аспекти, но и разглеждаме растежа, както предлага Гиверков Верховстат. разглеждаме също иновациите. Това е заложено и в стратегия Европейски съюз 2020. Ние сега се фокусираме върху вътрешния пазар. На базата на доклада, представен от Марио Монти, ние му възложихме този доклад. През есента комисария Бърния ще излезе с важно предложение за вътрешния пазар. Така че ние не говорим само за разумно поведение в макроекономически аспект, но днес разглеждаме економическото управление и анализираме именно тези аспекти. Тук че не говорим само за макроекономически е, разумно поведение. Става дума за растеж, е, за нашата економическа програма. За пръв път е, сега имаме и такъв цялостен подход – Опитваме се да разгледаме всички аспекти. Припомнете си, че преди няколко месеца, когато представих стратегията Европа 2020, имаше някои в Европа, които казаха, не, не може да свързвате това с пакта за стабилност и расте, защото може да отслаби този пакт. Мисля, че сега всички са съгласни, че има смисъл макроекономическите ограничения да бъдат ам, ам, в центъра, без да обсъждаме някои други аспекти. В е, Европейския съюз 2020 ние искахме да се включат цели като намаляване на бедността, образование и заетост. Така че всъщност е, подходът е много балансиран. Опитваме се в него да комбинираме всички аспекти на економическата политика, да отчитаме конкурентоспособността, социалното приобщаване, образованието. Господин Верхов Став, прав сте, че Европейската комисия е тази, която трябва да излиза с предложение. Именно това правим. Това е много важна реформа. Ето защо Оли Рен участва от името на комисията в работата на работната група. Ние искаме да се постигне консенсус, защото това са изключително важни промени ще дойде момент, когато трябва да се представят законодателно предложение, комисията ще го направи. Така Европейския парламент ще бъде приобщен към този въпрос в най-добра степен. Трябва да имаме цялостен подход, да има макроекономически надзор, включващ не само санкции върху тези, които не изпълняват критериите, свързани с задлъжността и дефицита. Ние се опитваме също да подобрим координацията с оглед на решаване на макроекономическите дисбаланси. Вие също споменахте надзора. И тук отново искам да припомня, че нашата цел е в началото на 2011 да задействат новите органи. Цялата реформа се базира на тази нова архитектура. Новото белгийско председателство през последните дни даде нов стимул на постигането на споразумение. Има прагматичен подход от двете страни. Аз се радвам на амбицията, с която работи Европейския парламент. Е, благодарен съм за подкрепата ви. Също време искам да ви помоля да направите нужното за постигането на удовлетворителното споразумение през едните дни. Такова споразумение изглежда възможност. Комисията допринесе с различни компромисни текстове и се радваме, че е постигнат напредък. Ние сега призваваме всички да се поддържа този положителен класък. Госпожа Свинбърн каза, че действително американците, ако четем пресата, изглежда, че са много напред от нас. А, а, на Г-20 Обама обяви, че е постигнал съгласие между двете партии, но всъщност те не са толкова напред, защото ние ще приключим с законодателната ни дейност преди американските ни приятели, така ще покажем и лидерска роля по отношение на надзора в световен мащаб и ще засилим ролята на Европа. Някои говориха за стрес тестове ние искаме да се насърчи прозрачността и да се прилагат подобни тестове. На последния Европейски съвет аз исках да се оповестят публично резултатите, но знаете, че това е в компетенцията на държавите членки. Радвам се, че Европейския съвет се съгласи това да стане. Това ще ам, даде уверение на инвеститорите, а, които могат да бъдат по-спокойни. Ние трябва да намерим онези уязвими места, които могат да се появят и да се справим с тях. Механизмите трябва да бъдат задействани, когато е нужно, но това отново е в ръцете на държавите членки. Ако е необходима намеса на държавата, ще се разгледа въпроса внимателно и своевременно. Публикуването на резултатите от стрес-тестовете за банките беше прието много добре в Торонто и мисля, че това е пътя за възстановяване на доверието към цялата система. Както виждате, уважаеми депутати, ние работим на няколко фронта. Днес ви представих предложения, направени неотдавна с оглед на економическото управление, но не трябва да разделяме двете предложения от другите усилия, които следваме за по-голяма последователност в економическата ни политика и да разберем, че валутен съюз без някаква економическа координация няма смисъл и е в интерес на всички наши граждани да има стабилност на еврото, както това е в интерес на еврозоната, но не само на нея, на целия Европейски съюз, на всички унези, които искат отворени пазари, отворени економики, отворени общества. Благодаря. Благодаря, господин председател, за вашето сътрудничество с Европейския парламент, за вашия подход. С това приключваме дебата по тази тема. Следващата точка от дневния ред е